Ка на следващото заседание, ако няма възражения, изпраща, ще изпратя резолюциите, които са прияти днес, на лицата, които са посочени и закривам заседанието.